Докладчиците искахме да заличим, за съжаление не се чу какво. Цялата процедура ще се осложни и ще стане толкова непрозрачна, че ние казахме не. Европейския съюз има бюджет за техническа помощ и нека да не смесваме европейски средства с средства от бюджетите на страните членки. Затова предлагаме да се заличи член 10 би било изключително полезно, ако а, ни, ни обясните как да процедираме по останалите предложения. От моя гледна точка, и това е единствения въпрос, който искам да повдигна, е следния. Много изменения предлагат а, да се включи националната, местната и регионалната администрация. Така че е, ще бъде добре за самото изменение, ако дадем дефиниция какво разбираме под е, регионална и местна администрация. Мисля, че много бързо може да стигнем до компромис, да се споразумеем около някаква формулировка, е, която да предвижи нещата по-напред и не създава излишна бюрокрация по инструмента. Благодаря много за сътрудничеството. Ще свикаме среща на координаторите в най-близкия възможен момент. По отношение на член 10 много бих се радвала, ако чуем нещо от комисията. Благодаря. да отново работи. Уредбата отново работи. Господин Ван Нистелро, искате ли да вземете думата? Констанца посочи важните според нас точки. Важно е да се придържим към подхода, който бяхме избрали. Нямам въпросителни по отношение на инструмента, а по-скоро по някои от подробностите но това са тези, които вече бяха посочени от Констанца. Е, трябва ни скорост. Комисията също, също бърза, за това работим и ние на този ранен етап. Имам следния въпрос. След гласуването през ноември, бихме ли могли да получим мандат да преговаряме с съвета, а не да чакаме гласуването в пленарна зала? Това са размишления от моя страна. Те трябва да чакаме и останалите комисии. Знам, че започнахме късно и точно за това не бива да губим повече време. Не бихме искали в никакъв случай да губим време. От една страна, от друга страна искаме прецизно да разгледаме измененията и да не бързаме. Това имах да кажа. Благодаря. Благодаря, господин Ван Нестерай. Давам сега думата за коментари, предложения. Господин Новаков поиска думата, госпожа Рентке. А, съжалявам. Първо, господин Яков, чуш, понеже на него му се налага да, да тръгне. За, на същото интервю ли трябва да ходите? Добре, добре, добре. Първо господин Томашич, след това господин Яковчич. Госпожа, извинявайте. Да, аз наистина трябва да, да тръгвам, но съм докладчик в сянка и искам да взема думата. Структурните реформи в областта на различните политики са голямо предизвикателство, тъй като е необходимо да мине известно време преди да видим резултатите. Ето защо е изключително важно а, да имаме бързи резултати трябва да а, имаме специфични цели – относно приноса на а, властите. Също така да има мерки за подкрепа на националните и регионалните власти, а, когато те прилагат а, политиката за реформи. Имам предвид най-вече подкрепа за човешките ресурси. В нашите, с нашите изменения целим да повишим административния капацитет на регионалните и местни власти. Нашата цел е да внесем подобрение на всички нива на управление. Според нас подкрепата на местните и регионалните власти е от ключово значение – защото от това зависи и конкурентно способността, и инвестициите, и економическото управление също така и ефективното и правилно използване на средствата от европейските фондове. Необходимо ни е добро управление и прозрачност, за да създадем доверие между страните членки, помежду им и страните членки и комисията. ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Яковчич. Благодаря. Госпожо председател, искам да се извиня, тъй като и аз имам същата оговорка като госпожа Карел и няма да мога да участвам в работата на комисията от тук нататък, но ще бъда много каратък. Ние внесахме изменения с цел да възстановим това, което беше е, премахнато от предложението на комисията. Ние смятаме, че техническата помощ от която държавите членки биха могли да се възползват, е, трябва да бъде отново включена в програмата, защото по този начин ще можем да създаваме синергии. Бих искал само да кажа, че се надяваме нашите изменения да бъдат приети и да се възстанови първоначалното предложение на комисията. Това искаме да кажем на този етап. Благодаря ви, госпожа Рентке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата съдокладчици и на колегите за коментарите. Аз също ще бъда кратка. Искам да се върна малко към дебата по време на първоначалните разисквания, защото мисля, че това е много важно. Пътуването с делегацията до Гърция ме убеди, че съм правен трябва да предотвратим бавното подкопаване на политиката за сближаване и нейните принципи. И това трябва да стане много ясно в нашия проекто доклад. Ние сме уверени, че политиката за сближаване и нейните принципи, имам предвид принципите за партньорство, включването на гражданското общество, споделеното управление, неналагането на определени неща на а, местните а, власти. Това, наша цел е всичко това да бъде запазено и да работи на практика. Когато говорихме с гръцките власти, те отново много ясно подчертаха, че това е добър инструмент за овластяване на страните членки в прилагането на фондовете, но инструментът в никакъв случай не бива да се използва за налагане на определени неща на местните власти. И след дебата с докладчиците всяка стигнахме до извода, че имаме нужда от много силен доклад, който да покаже какво е мнението на Комисията по регионално развитие, а именно това може да бъде чудесен инструмент а, а, за овластяване на страните членки, а не за тяхното ограничаване. Аз очаквам с нетърпение предстоящите дебати. За моята политическа група е важно а, да имаме добър а, а, баланс и ясно да лечи отпечатъка на Комисията по регионално развитие. В такъв случай ние ще подкрепим а, а, а, предложението, но а, в него трябва да се внесат редица изменения, които ние сме предложили. Сигурна съм, че ще успеем конструктивно да работим. Благодаря, а, госпожа Мата. Благодаря, госпожо председател. Говорим за изменение към предложение на комисията. Моята делегация и аз това предложение да бъде изменено. Предвидени са 138 милиона евро за техническа помощ, за обучение, образование, политика на пазара на труда, социално включване, системи за социално подпомагане. подпомагане. Всичко това противоречи на принципите на сближаването. Целта е да повишим административния капацитет на плана до 2020 година. Предвижда вече 15 милиарда евро, т.е. за следващите няколко години. Така че за какво е това предложение? Какво се крие зад това предложение? Какви са политическите му цели? Имаме доклад на колегата Томашич и по повод на този доклад ще говорим за административния капацитет и за това, което не работи по отношение на техническата а, помощ. Аз а, винаги съм подчертавала, че трябва да се а, повиши е, използваемостта на, на средствата, но това предложение отива по-далеч. Докладчиците е, провериха измененията. Изменени 40, например, желая да заличи член 10 от предложението, т.е. страните членки да не се финансират от своите бюджети. Това е важно а, а, и, и правилно целта на това изменение, а, предложението на комисията да не се а, а, а, превърне в ключ към всичко. В предложенията на колегата Рентке се заличават някои сектори, предложени от комисията. Тя предлага страните членки а, сами да определят секторите. Това обаче не е достатъчно. Тези изменения не са достатъчни, защото това, което нас ни притеснява, е онова, което се крие зад предложението. Заместник председателя Домбровскис каза, е, че определени страни членки трябва да бъдат задължени да проведат структурни реформи, например Гърция и Италия, където милиони е, хора, души протестират срещу реформите. За това ние мислим, че предложението на комисията е пилотен проект, който има за цел след 2020 година да бъде унищожена политиката за сближаване. Ще прегледам а, още веднъж изменението, но ние сме за отхвърляне на цялото предложение. За съжаление, господин Новаков а, има други ангажименти. Господин Полчак, вие сте. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vyjádřím pouze velmi stručně. Já si taky ne... Ще бъда кратък. Не бих искал да приветствам политика за сближаване. По-скоро ще изразя съжаление за това, че финансирането за тази програма идва от европейските структурни инвестиционни фондове. Може би няма в момента друго решение, но в бъдеще трябва да помислим за това тази програма да може да получи независимо финансиране, за да не накърнява политика за сближаване и структурните фондове. Бихте ли ми позволили да кажа няколко думи, защото и аз внесох някои изменения за това сметнах, че съм длъжна да участвам в това обсъждане. Бих искала да отбележа, че това предложение не вече е насочено към увеличаване на капацитета да се подпомагат структурните реформи на национално ниво, включително и онези, за които въжат предварително поставените условия чрез конкретния механизъм за финансиране. Трябва да се подчерта особено, че предварително поставените условия трябва да бъдат изпълнени от държавите членки. И вчера изслушахме комисаря по регионално развитие. Тя каза, че една от причините за толкова ниска освояемост на средствата и толкова ниска степен дори на започване на оперативните програми, точно поради тези предварителни условия – и липса на капацитет в някои държави членки да изпълнят тези предварителни условия. Разбира се, става дума за редовно, за законодателство, но също стои въпросът и за възможността на държавите членки да изпълнят изискванията. Затова смятам, че трябва това да се подчертае особено силно. По време на нашето посещение в Гърция, в Атина, видяхме положителните резултати от подобни програми в една конкретна държава членка Гърция. Наистина видяхме, че нещата работят на практика и това се потвърди по време на нашите срещи обсъждания там. Но тези програми ще имат много положително въздействие върху много други държави членки, ако те намерят възможност да въведат мерки с цел да изпълнят предварителните си условия. И това вържи за програмите по политиката за сближаване и други програми. Що се отнася до използване на техническа помощ по оперативните програми, подкрепям госпожа Кръв в нейния въпрос към комисията. Обедена съм, че това е полезно. Вече видях опита на Гърция. Не виждам нищо зад тази мярка. Виждам единствено и само желание да се подпомогнат някои необходими реформи в държавите членки, така че държавите членки да могат да използват по-добре структурните фондове. Имаме нужда от повече обяснения, повече конкретни примери от комисията и много ще бъда доволна, ако това се случи, защото аз съм голям подръжнихме идеята за повече възможности, предоставени на държавите членки. Ще подчертая отново. Ние вече имаме натрупан положителен опит. И това е първо. А второ става дума за желанието на всяка една държава членка. Това не е нещо, което е централизирано, което е рутинно. Нещата зависят от желанието на държавите членки. Това исках да кажа. Много високо оценявам този диалог. Надявам се, че докладчици са отворени към нови предложения. Особено след като изслушахме и комисията. Благодаря ви. Това беше моето изказване и може би сега е добре да дадем думата на представителите на Европейската комисия. Госпожа Макарти, вие ще се изказвате, заповядайте. Благодаря ви, благодаря ви за възможността да обясня допълнително въпроса по съфинансирането и член 25. Моля за извинение за недоразумението. Ще се опитам да обясня нещата малко и после да отговоря на вашите въпроси. Разбира се, във вашата комисия вие сте свикнали с финансирането в контекста на структурните фондове. Това е начинът по който самите държави членки – могат да осигурят също съфинансиране, но в нашето предложение няма вариант, няма възможност за държавите членки в същите условия да предоставят съфинансиране. Защо е така? Защото в случая с финансовите средства, които предоставяме за техническа помощ, ние предоставяме средства не на държавите членки, а на онези, които предоставят техническа помощ така че няма подобна възможност за държавите членки да участват в този контекст. Начинът по който вие разбирате съфинансирането не е част от тази програма. Парите не отиват пряко в държавите членки, а отиват при доставчиците на услугата техническа помощ, за да излезем от тази ситуация преди, когато работеше целевата група за Гърция и групата за подкрепа на Кипър. Имаше едно изменение, член 25 в регламента с общи разпоредби. В съответствие с тази разпоредба държавите, преминаващи през период на економически и финансови корекции по свое желание, по свое желание имаха възможност да прехвърлят средства от своите фондове за техническа помощ към Европейската комисия, за да може комисията от тяхно име да използва тези средства за проекти по техническа помощ, с които тези държави членки са съгласни. Така че тук няма никакво принощаване. Държавата членка не е принудена да дава пари няма никаква принуда от гледна точка на вида и формата техническа помощ. Например, в Гърция през 2013 Гърция върна 5 милиона, които да се използват от целевата група за Гърция от името на гръцките компетентни органи да организира техническа помощ и да наеме съответните доставчици на техническа помощ. По-късно Гърция ни върна 13 милиона за да можем да организираме и финансираме техническа помощ за програмата за економически и финансови корекции. Подобна възможност имаше и за Кипър, когато той беше обхванат от програмата за економически корекции. Нашата цел в това предложение е да предложим този вариант, тази възможност на държавите членки. Това е възможност, няма никаква принуда. Така че има тази възможност за държавите членки, ако те решат, всичко зависи от тях. Ако те решат, те могат да върнат тези пари и тези пари изцяло продължават да се контролират от въпросната държава членка. т.е. техническата помощ е съгласувана изцяло с държавата членка. Няма никакъв елемент на принуда. Просто по този начин ние имаме възможност да потърсим полезни взаимодействия. Защо? Защото, например, тази година контекста на подготвителните дейности ние имахме 3 милиона. 3 милиона няма да стигнат за всички държави членки. С внесеното и одобреното предложение ще имаме повече пари, но за големи проекти наистина е полезно, ако държавата членка сметне че някои проекти са особено важни за държавата членка. Държавата членка може да ни каже, вижте, ние не искаме всички тези средства за процеса на администриране. Ние искаме да ви върнем част от парите и вие ще действате съгласувано с нас от наше име. Тоест това е един механизъм, който позволява на държавите членки да обенят средствата си със средства, с които разполагаме и ние по този начин работим от името на държавите членки и предоставяме техническа помощ, която иска самата тази държава членка. Искам да подчертая това в предложението. Няма абсолютно никаква принуда, нищо задължително в това предложение. Ние действаме единствено и само, ако имаме молба за това от страна на съответна държава членка. Така че всичко зависи от държавата членка. Тя може да се обърне към нас с такава молба за техническа помощ. Няма никаква цел тук да се предлага техническа помощ. Не, инициативата зависи от държавите членки. Аз се надявам, че това ясно обяснява целта на предложението. Ако имате някакви въпроси, ще отговорим на тях. Точно за това искаме да обсъдим този конкретен член с други институции, защото това е само един възможен вариант и няма абсолютно никакви принудителни мерки тук. Благодаря ви, колеги. Имате ли изказвания? Доволни ли сте? Господин Ван Нистелрой. Благодаря. Ако колегите нямат изказвания, позволете ми да се възползвам от информацията, която току-що получихме. Заличаването на член 10 бе извършено най-вече за да се ограничи този инструмент, да сведе до основната му цел – и тъй като имаше информация в член 12, може би това беше недоразумение или неразбиране, но член 12 говореше за финансирането за безвъзмезната за безвъзмедните средства трябва да бъде 80%, ако правилно чухме, и не трябва да се допуска печалба. Тоест, ако държава членка иска да направи повече, може да се получи така, че държавата членка се възползват 20%, които се плащат на доставчика на техническа помощ. А ние мислехме, че нещата са противоположни. Искам да бъда ясен. Ние мислехме по този начин. И обяснихме това на службите на комисията. Така, колко интересно мислите? те не отказаха, не отхвърлиха това предложение, тази идея. Вашата информация, както аз разбирам, посочва колко средства ще бъдат насочени към новия инструмент и как парите ще се изваждат от този инструмент, за да бъдат използвани за нещо друго. Това могат да бъдат 100% или 80%, може да стигне максимума. Но може би смесваме двата текста, които са на една и съща страница. Така че ще обмислим това. Имам друг въпрос. Ако вие казвате толкова ясно, че това е доброволно, тези средства, които слагаме на страна, е, са, това са пари, които сме заделили за новия период. 2014 е, 2020 година в бюджета, за да се получи повече техническа помощ. Сега, когато тези нови средства отиват в новия финансов механизъм, вие казвате, добре, можем да направим дори повече. И точно тук е много загрижена групата на европейските консерватори за партньорството. Вие казват, да, ще има пари за техническа помощ, и няма начин да се постигне консенсус между регионите, между общините. И тук може да стигне до един критичен момент, а именно кодекса за поведение, начин по който вие работите с децентрализираните органи на управление, най-вече на регионално-общинско ниво. може, разбира се, да се постигне компромис и говорихме за това с госпожа Крел преди малко. Но не може да се вземат парите за техническа помощ, да се изпращат в друг механизъм за финансиране, а регионите да казват, не, не, ние имаме нужда от тези пари за управление, за други неща, за които вече е получено съгласие. И за това искам заедно с окладчиците в сянка да говорим за това и може би да стигнем до компромис, защото може би това не е принципен въпрос, по-скоро въпрос на това как се разбират нещата. Да, убедена съм, че ще може да бъде намерено решение от страна на съдокладчиците и окладчиците в сянка, защото наистина това не е въпрос, който е принципа, не е въпрос свързан с политиката. Това е въпрос на една по-различна организация, особено за органи за местно самоуправление и органите за управление на регионално ниво. Така че, ако съм разбрала вашия последен въпрос, то е как да се управляват желанията на органи за местно самоуправление, регионално управление да получават техническа помощ и желанието на националните правителства да използват тези средства структурните реформи, но аз мисля си, че това е въпрос на добра координация, на съгласуване с рамките на държавите членки. Не мисля, че комисията би могла да провокира по какъвто и било начин държавите членки да правят това. Може би това е и възможно, не знам. Но, така или иначе, убедена съм, че чрез обсъждане между докладчиците в сянка и разбира се съдокладчиците ще бъде постигнато решение. Може би ви бихте искали да отговорите на господин Ван Нистероин. Да, госпожо председател, вие сте права. За нас това е въпрос на субсидиарност. Това е въпрос, който трябва да се решава от държавите членки. Това са институции. Това, с което ние се занимаваме, ние сме институция. Държавите членки взимат собствени решения, те решават как да работят. Но искам да подчертая, че когато работим с техническа помощ държавите членки, работим върху предоставяне на техническа помощ, ние работим на всички нива в държавите членки и на регионално и на общинско ниво. Така че навсякъде, където е необходима техническа помощ, когато предоставяме техническа помощ, ние обсъждаме това на съответното ниво в държавата членка, на което има нужда от техническа помощ. Разбира се, държавите членки взимат собствени решения, те решават как да използват структурните фондове, как организира всичко това. Това не е нещо, по което ние имаме каквито да било правомощия. Благодаря ви, така че това е края на нашето обсъждане. Само да кажа нещо на госпожа Ремки. Вие отхвърлихте и много ясно отхвърлихте нашия доклад и програмата. Ние смятаме, че този инструмент е по-широк, отколкото политиката за сближаване. Може би точно там е разликата в нашите мнения, защото остава дума за по-широко използване. Нови инструмент надхвърля основната цел на Европейската комисия, основните цели на Европейската комисия, целите за растеж и заетост. И в доклада в член 60 или не трет се казва, че 75% от препоръките отправни към конкретни държави са свързани с сближаването, с целите и тематиката на сближаването. Разбира се, има и други препоръки, свързани с банките, как се управляват банките и нататък. Така че тук говорим за един по-широк инструмент и ние съгласяваме с това и за това в комисията има отделно предложение за това. Надявам се, че ще може да преодолеете вашите възражения и ще можем да намерим начин да излезем от тази ситуация госпожо председател, защото имаш обращение пряко към мен. Ако ми позволите, бих искала накратко да отговоря. Това вече се превръща в заседание на докладчиците в сянка. Добре, имате думата. Защото се обърна господин Ван Нистерой пряко към вас. Мисля си, че в нашите изменения внесохме много ясни предложения за това как искаме да ограничим това и особено, що се отнася до препоръките, отнасящи се към конкретни държави и мисля си, че това е линията, към която и преди се е придържала Комисията по регионално развитие. Не искам да внушавам, че който е било тук в тази зала, преследва някакви скрити цели, но по време на кризата имаше ситуации, когато не беше ясно защо и с каква цел – се взимат определени политически решения и нямаше достатъчно отговорност за тях, нямаше подотчетна. Просто искам, че регионите, общините трябва да извлекат полза от този инструмент и за това подчертаваме какво ние смятаме за полезно и какво ние смятаме ще доведе до ефикасно използване на фондовете по кохизионната политика. Може би за това сме малко по-подозрителни, не се придържаме изцяло към линията, която се предлага, но може би това е част от демократичния дебат, да решим в коя посока ще тръгнем. Но съм убедена, че ще можем да потърсим и да намерим баланс и да намерим компромиси. Благодаря ви и сега почти знаем как ще протичат срещите между съдокладчиците и докладчиците в сянка. Вече сме добре информирани за това но моля не забравяйте да отчетете и позицията на групата АЛДА, тъй като докладчикът сянка от АЛДА не е тук, затова защитавам интересите на групата АЛДА. И така приключвам този дебат, очаквам намира на решения и очаквам компромиси, които са намерени от съдокладчиците и докладчиците в сянка. И сега продължаваме с нашия дневен ред. Имаме представяне на проучване е, възложен политически отдел П относно преглед на приятите програми за европейско териториално сътрудничество. Имаме гости днес, двама господа, които ще изнесат презентация. Господин Никола Бряни и господин Франсуа Люверли. Ще ви дам думата. Само искам да напомня на членовете на комисията Реджи, че комисията Реджи помоли да бъде извършено това проучване и имаме опит с териториалното сътрудничество. Имахме и доклад по собствена инициатива и искаме да знаем как работи териториалното сътрудничество сега през новия период. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз казвам Никола Бриани с колегата Франсуа Леварле ще представя резултатите от проучването. Значи, накратко ще ви представя целите на проучването, използвата методология и след това в подробности ще ви запозная с главните резултати и препоръките. А, преди всичко, нещо, което би трябвало да бъде очевидно за вас – Говорим за европейско териториално сътрудничество, една от главните цели на политиката на сближаване, сравнително 10 милиарда евро, т.е. около 2,5% от целият бюджет на кохезионните фондове, отива за 107 програми за сътрудничество. Главната цел на тези програми е да създадат програма за финансиране на съответните действия, които участват заинтересовани страни от различните страни. Какви са целите на нашето проучване? А, значи да се анализират новите елементи, въведени, от, въведени от новият регламент за европейското териториално сътрудничество – обръщаме особено внимание в оценката на способността на програмите да реагират на тематичната концентрация, а също така на възможността им да намират синергия с други нови политики. Също така анализирахме способността на програмите и да използват нови иновативни инструменти а също така използването от програмата на специфични факултативни методи за упростяване на програмите и а, улесняване на бенефициентите. Сега няколко думи за методологията. Проучването а, а, се базира на анализиране на почти половината от одобрените програми тази карта не е достатъчно голяма, но зелените части са териториите, които сме анализирали. И за да може да събереме качествени данни за това как виждат участниците програмите, ние интервюирахме 13 управляващи органи сега да видим какви са главните резултати по теми. По стратегическа последователност, подход ориентиран към резултатите, синергии и прочие. Значи първо стратегическата последователност. Анализирахме програми, в които а, участват голям брой заинтересовани страни първият, това беше първият резултат от нашето проучване. Всички анализирани стратегии показват а, силно тематична концентрация, т.е. изпълняват изискването на шести член от регламента. Цифрите тук показват един общ преглед на тематичните цели – подбрани според програмите, които сме анализирали. Ще видите, че тематичните цели, свързани с околната среда, са особено релевантни, но също така има и тематични цели, свързани с научните изследвания, развитието, и иновациите, в повече от половината от програмите. Сега да видим втората ключова характеристика – за периода 2014-2020. Ориентация към резултати. Всички програми трябва през новия програмен период да дадат свидетелства за разходоефективност. тоест, че, да че се измерили нуждите на съответните територии, че са изподбрали необходимите показатели, които свидетелстват за ефективността на избраните програми. Тоест и това се вписва в специфичния контекст на европейското териториално сътрудничество. Програмите за европейско териториално сътрудничество, оказа се, могат да действат съгласно тези правила – и а, показват а, въз, възможности за развиване на стратегии въз основа на свидетелствата, статистически, цифрови и количествени, които получават от съответните територии. Нещо повече, те създават мониторинги системи, съответстващи на основните изисквания. Обаче и това е нещо, което ние подчертаваме лицата, с които разговаряхме, подчертават, че съществува и предизвикателство. Защо? Защото това е фактически ключова характеристика на териториалното сътрудничество. Ще ви дам пример. Примерно за създаване на стратегии, които отговарят на специфичните нужди на териториите – Абсолютно необходимо е да се разполага с количествени статистически данни. В много случаи, онези, които интервюирахме, се оплакаха, че не разполагат с достатъчно данни, особено от, на ниво над 3. Нещо повече, особено когато става дума за сътрудничество с трети страни, в е, много случаи въобще няма статистически данни. Тоест, това беше едно важно предизвикателство. Програмите бяха в състояние да създават е, мониторингови системи, но това изисква големи усилия, а също така и помощ от външни консултанти. Интервюираните също подчертаха, че в някои случаи общите показатели, които се предвиждат от регламента 1299, вероятно не винаги според тях отразяват специфичните характерни черти на съответните територии. Те по-скоро отговарят на нормалната регионал, регионални специфики, отколкото изискванията на териториалното сътруд... сътрудничество. Бяха анализирани подробности, потенциални синергии с другите е, инструменти за финансиране. Много от програмите се споменаха възможностите на сътрудничество с Erasmus+, Erasmus+, Plus, Хоризонта 2020, но също така и основните програми. Ограничен брой програми споменаха други стратегии, не стратегии на Европейския съюз, а други такива и, поли, и други политически инструменти. Общо взето обаче, и важно е това да се подчертае, се споменават потенциалните синергии и практическият начин по който те могат да бъдат прилагани от съответните програми не са а, разписани в детайли. Сега за опростяването. Сегашните рамки дават няколко възможности за опростяване на, както за администрирането, така и на дейността на бенефициентите. Нашият анализ показа, че най-малко половината от програмите могат да модифицират на методите на управление, като се възползват от възможност пример, чрез обединяване на управляващите органи и сертифициращите органи. Същото въжи и за отношението между администрацията и бенефициентите. А също така използването на електронни способи за свръзка с бенефициентите. В програми. Програмите установяват, че е особено полезно да разполагат е, с е, поначалната система, е, разработена в контекста на интеракт. И накрая, но не и по значение, общо всички интервюирани смятат, че опростените варианти за разходите са ключов инструмент за опростяване на администрацията и улесняване на бенефициентите. Нашият анализ показва, че на този етап програмите за териториално сътрудничество използват тези опростени варианти за разходите. Сега нови инструменти за прилагане, е, местно развитие, териториални инвестиции, съвместни планове за действие, финансови инструменти и големи проекти. Всичко това са лостове, които могат да бъдат използвани. Анализът ни показва, че много малък брой програми използват тези инструменти. Основното беше, че тези инструменти се виждат смятат за прекалено сложни е, и трудно могат да се прилагат в конкретния контекст на програмите за териториално сътрудничество. Интервюираните смятат, е, че тези инструменти са по-подходящи за други видове програми, така да се каже, които са обикновените програми в талвега на финансирането на проектите и програмите. Сега някои ключови препоръки. Някои препоръки, тези препоръки за сега текущият програмен период, а други ще могат да се използват през следващия програмен период, след 2020. Първо, като се има предвид на някои, актуалността на някои от темите, например като опростяването и особено опростените варианти за разходите, сметнахме, че е необходимо да се предложат повече насоки и възможности, за обмяна на опит е, и размяна на мнения по тяхното прилагане. Защото опростените варианти за разходите са едно от ключовите решения за опростяване на администрирането и улесняване на бенефициентите. Наред с това, е, има и други въпроси, които имат отношение към прилагането. А, това е а, Съобществените обществените поръчки и държавната помощ. Затова са необходими също насоки. Би било полезно да се формулират насоки за това как да се осигурява синергията между различните политики и различните инструменти. Сега като говорим за стратегическата ориентация, трябва да кажа, че участието на партньорите – е особено важно още при разработката на програмите. Тоест всички, които ще изпълняват програмата, е добре да участват още на етапа на нейното проектиране, за да може да се оцени как ще работи програмата и да може да се оцени също доколко програмите ще могат да използват възможностите за упростяване. Това са нашите препоръки за текущият програмен период. Сега, е, за периода, следващия период, след 2020 година, се връщаме към някои от темите в е, във връзка с подхода, ориентиран към резултатите. Значи, програмите за териториално сътрудничество е необходимо да приемат е, необходимите индикатори, необходимите показатели. И тези показатели трябва в по-голяма степен да отговарят на характеристиките на а, онези, които са обхванати от програмата. Също така е необходимо да се запълнят празнотите в съществуващата статистическа информация, да се събират статистически данни а, там, където те в момента не съществуват. И последната препоръка, поради трудностите, които, на които се спраха интервюираните при прилагането на инструментите за изпълнение, ние предлагаме тези инструменти да останат факултативни по избор на тези, които ги предлагат. Това са новите, става дума за новите инструменти за прилагане, те да останат факултативни, т.е. по избор на прилагащите. С това ще приключа. Благодаря. Благодаря. Приключихте представянето си. Благодаря, колеги. Сега имате думата, ако имате въпроси или забележки. Господин Буда, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за страхотната презентация. От вашата презентация разбрах, Е, че се повтарят е, едни същи проблеми. Всички се оплакват е, от необходимостта за опростяване. Искам да ви попитам, идентифицирали сте конкретни мерки, конкретни стъпки, които могат да се предприемат? Защото този обмен на добри практики а, е добър, но, но все пак а, идентифицирахте ли кои са основните трудности? Благодаря. Господин Ропе. Госпожо председател, аз искам да споделя няколко идеи тъй като от 10 е, години участвам е, в процеса на използване и абсорбиране на европейските фондове в моята община. Чувал съм и преди, пък и в моята родина, че има нужда от опростяване. Струва ми се интересно и, и ме интересува какво е мнението на комисията относно очакваните резултати. Какво ще стане, когато всичко това се приложи на практика? Един от най-големите проблеми се състои в това, че когато говорим за периода 2017-2020, трябва да сме наясно, че все още не са осъществени проектите за периода 2014-2017. направ... извършен е, подготвителна работа в моята страна, в Литва. Конкурсите за проекти ще започнат в най-добрия случай през следващата година. Това са проекти, които ще бъдат финансирани с фондове от периода 2014-2017, т.е. конкурсите ще се обявят едва през 2017 година. Тоест имаме едно закъснение с 3 години. И ако я пресметнем, 2 плюс 3 5 години, се питам дали не трябва да започнем да се подготвяме за новия период през 2018 година, за да започнем да използваме средствата през 2020-2021. Защото в противен случай ще сме принудени да изразходим средствата за целия период в рамките на 2 или 3 години. Освен това няма достатъчно а, актьори, които, действащи лица, които да а, осъществят а, програмата. преди да започне периода и след като свърши периода, нищо не може да се направи, защото няма средства, хората по места не работят, след което идва пик трябва да помислим как да, как да намалим амплитудите в този процес. Опростяването е хубаво нещо, но какъв е резултатът? Дали ще имаме по-малко грешки? Дали периода за е, изпълнение ще се съкрати? в резултат на това упростяване или пък ще можем да се справим с по-малко човешки ресурс, е, дали ще имаме по-малко бюрокрация на европейско равнище и в страните членки. Днес е, използваме различни отделни фондове – между 5 и 6 агенции администрират тези фондове. Всяка агенция има собствени правила. Ако извършвате, примерно, ремонтни дейности, използвайки средства от различни фондове, ще трябва да спазите различни изисквания и различни правила. Тъй като всеки фонд работи с собствени правила и налага собствени изисквания. Когато говорим за упростяване, трябва да се опитаме да унифицираме изискванията а, на отделните фондове, защото за сега а, е, единия фонд предоставя средства предварително, другия след завършване а, на проекта, третия а, а, компенсира, т.е. възстановява вече направени разходи. И е хората, които получават финансиране от различни фондове, не разбират защо за извършването на една и съща дейност трябва да спазят различни изисквания, само защото средствата са от различни фондове. А, и хората остават с впечатлението, че това е направено нарочно и преднамерено, за да може изпълнителя да допусне а, повече грешки и да има повече проблеми. И интересувам какво мислите по тези въпроси. Благодаря ви. Други желащи? Госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател, искам да благодаря за презентацията и проучването, което е изготвено за нас. Когато говорим за териториално сътрудничество, и когато се опитваме да погледнем на него от перспективата на крайния бенефициент, виждаме, че то е изключително комплексно, защото където имаме интерект, транснационално сътрудничество, сътрудничество с страни, не членки е, и така нататък. Когато е, бенефициентите кандидатстват по едната програма, научават някои нови неща, изпълняват определени изисквания, след това, ако кандидатстват по друга, трябва да се съобразят с други изисквания и така нататък. Картината е много комплексна. И на всичкото отгоре Имаме нови инструменти. Виждаме, че в крайна сметка е много трудно да се използват фондовете, именно поради наличието на толкова много различни правила. И понякога бенефициентите стигат до извода, че е по-добре да изпълняват по-малко програми. Ние трябва да помислим как да упростим, наистина как да направим програмите по, по прости. Необходими са ни и нови насоки за изпълнение на проекти за периода до 2020 година. Но сега, ако започнем с нови насоки за крайния бенефициент, отново ще получат е, стотици страници, които няма да имат време да изчетат. Трябва да видим как наистина да опростим. Защото нещата би трябвало да са съвсем прости. Имате проект, е, по който трябва да закупите е, някои а, неща, да изпълните редица дейности, за да постигнете целта. И аз не разбирам а, как а, винаги успяваме да създадем нови пречки, все нови и нови неща, за, като изисквания за бенефициента. Господин Ван Нистелрой. Благодаря за информацията. Аз имам един по-общ въпрос и към председателя. наскоро на пленарно заседание приехме вашия доклад. Сега разбираме, че има проучване. Не, не мислите ли, че трябваше да изчакаме няколко месеца с доклада, докато видим какви са резултатите от проучването? Това исках да кажа относно управлението на нашата собствена работа. Други въпроси, аз ще отговоря, разбира се, малко. Не. Добре. В такъв случай аз накрая а, искам да ви благодаря за презентацията. Първо искам да споделя моите мисли с господин Ван Нисторой. Да, наистина можехме да се организираме по-добре и да видим резултатите от това проучване преди да започнем работа по доклада по собствена инициатива. Но нямаше да можем да имаме проучването от комисията преди доклада. Както си спомняте, имахме вече едно закъснение на дебата по доклада, защото очаквахме проучването на Комисията за европейското териториално сътрудничество, едно проучване, което никога не получихме. Сега виждаме това проучване, което е чудесно. Аз много се радвам, че има изследване посветено на териториалното сътрудничество и виждам повечето от темите, които обсъждаме в нашия доклад и в Комисията по регионално развитие, се споменават и в проучването. За съжаление, обаче, някои от тях са с отрицателен знак. Защото в моя доклад аз специално внимавах, е, е, отделих специално внимание на новите инструменти, на синергията, на новите инструменти, изобщо на всички тези нови неща. Сега вие казвате, че много малък брой от програмите използват тези инструменти и не планират да ги използват за в бъдеще. Е, очевидно трансграничните програми са сложни. Е, имаме региони в България, които имат трансгранични програми е, с Гърция, т.е. една програма две, страни, две страни и трансгранична предприсъединителна програма ИПА с Македония, с която граничим от другата страна. Това са различни е, програми с различно управление. Как да говорим за упростяване, как да говорим за новите инструменти, как да говорим за синергии с други програми и как да говорим за по-амбициозни цели, например за използване на новите инструменти на Съюза, като EFSI. който е някаква фикция за голяма част от регионите. Съгласна съм с вас, че е въпрос на воля, на готовност от страна на общностите, на бенефициентите, но ние не можем да стоим с кръстени ръце и да чакаме бенефициентите сами да се подготвят. Ние трябва да инвестираме в териториалното сътрудничество, защото аз искрено вярвам, че това е една от посоките, в които можем да развиваме политиката за сближаване за в бъдеще. Можем и трябва да инвестираме в техническа помощ. Видях във вашите документи, че за някои програми техническата помощ е невероятно малка. А, много е важно а, да се разбере, че трябва да увеличим техническата помощ. Понякога това е свързано и с дискусията, която водихме преди това. Защото а, преди малко говорихме за структурни реформи, наложителни в страните членки, в това число и трансграничните райони. Там има нужда от техническа помощ. Ако Следваме правилата на техническата помощ, такива каквито са сега. Би трябвало да постигнем успех. Това е въпрос, който трябва да бъде обект на бъдещите ни е, дискусии и във връзка с предишната ни дискусия за структурните реформи и подкрепата за тях. Много дълго говорих, но това е моя доклад. Ако искате да реагирате, заповядайте. Да, аз ще се опитам да синтезирам. Остава с впечатлението, че трите въпроса засегнаха едно и също нещо. Как да упростим, как да подобрим и как да облегчим живота на бенефициентите. Данните, които анализирахме и мненията изразени а, в интервютата, защото ние интервюирахме управляващи органи и така нататък, т.е. органи, които имат опит в управлението, става ясно следното. Що се отнася до а, а, хармонизацията? Бенефициентите в момента изпълняват различни е, изисквания, различни процедури, които се изискват от фондовете. Аз ще се съсредоча само върху европейското териално сътрудничество. Моето лично мнение е, че е очевидно, че в новия програмен период се полагат усилия е, за постигане възможно най-голяма хармонизация между различните инструменти за управление на програмите. Системите за мониторинг, например, са много добър е, пример, иллюстриращ е, този опит, също така опит за комуникация с бенефициентите. Когато говорим за опростяването, темата е огромна, но това, което не прави впечатление по време на анализите е, че има общ консенсус а, за това, е, че вече има едно общо решение, което се предлага от е, член 617 е, от регламента за общите разпоредби, а именно упростените варианти за разходи. Те са по-лесни за бенефициентите и съдържат по-малко риск от грешки и правят е, живота на бенефициентите по-лесен. Това е много важно, една добра изходна позиция. Бенефициентите със сигурност могат да използват а, е, упростените варианти за, за разходи и това а, а, е това, което споделиха интервюираните. Това не е ne Това не е hein. Euh, tout ne va qu'on a, qu'on a, нещата върват добре и се установи, че сравнително добре функционира концентрирането на темите по, по теми. Както за тези, които ставят програмите, така и за тези, които ги използват. когато трябва да следим за това програмите, когато трябва да осъществим техния мониторинг, възникват сложни проблеми. Но в крайна сметка, по въпроса за концентрацията, не сме имали абсолютно никакви отрицателни отзиви. Съществуват някои проблеми с новите инструменти. Но тъй като работим в контекста на едно трансгранично и транснационално сътрудничество, Очевидно, участниците в нашите дискусии са многобройни на нивото на програмирането. И онези, които участват в тези дискусии, вече имат опит в прилагането на инструментите. И в голяма степен добавената стойност на новите инструменти не, са, не е така очевидна тази добавена стойност, която става дума а, за съставяне на програмите. Оставаме с впечатление, че а, а, това изследване всъщност е една фотография на съществуващото положение, а, като се отчита а, а, сложността на нещата, а, сложността да това да се разяснят а, а, различните начини за използване на новите инструменти на тази фаза, на фазата програмиране, е добре да се изясни какви инструменти, как да се използват, как да се управляват. Разбира се, не се опитваме да променим изцяло съществуващата регламентация. Опитваме се да покажем на тези, които участват в процеса, кои инструменти могат най-много да им помогнат да постигнат поставените цели и как да се оцени постигнатото след това специално ударение поставяме върху синергията между различните инструменти. Тъй като има голям брой инструменти и понякога се оказва трудно за бенефициентът, който прави своите предложения за проекти, да разбере по каква причина се налага използването на един или друг подход. Мисля, че е особено важно е управляващите органи да работят по-активно по този въпрос. Няма, разбира се, магически решения. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Това смятам, че е добър завършък на дебата. От комисията иска някой да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за интересното представяне което идва в много подходящ момент, в момента в който започваме да мислим за бъдещия период. Бих искал да кажа, че ние сме загрижени а, за проблемите, посочени от а, презентацията, от а, закъсненията на програмите. Бихме искали управляващите органи да започнат с изпълнението на програмите, но виждаме, така с загриженост наблюдаваме, че процедурата по подбор на проектите все още не е приключила навсякъде. Що се отнася до препоръките, ние напълно подкрепяме и използването а, на възможността за упростени варианти а, за разходи. Все още а, тези е, опростени варианти не се прилагат от е, всички управляващи органи. Предложението Омнибус съдържа още множество предложения за това как може да се е, разшири обхвата на упростените варианти за разходи. Например, да направи задължително тяхното използване за действия под 100 000 евро това се предлага, тъй като голяма част от проектите са малки и ако това предложение се приеме, за тях упростените варианти за разходи ще бъдат задължителни. И това ще бъде един хармонизиран, упростен а, инструмент, който ще се използва във всички програми. виждаме, че при изпълнението на програмите е, е, ще се помогне на бенефициентите, ако има такъв е, един инструмент. Що се отнася до подобряването на синергиите, ние насърчаваме страните членки да прилагат онези действия, които са предвидени в програмите и които гарантират а, синергии с кохезионните инструменти. Например, но все още нямаме информация за това какво ще стане по време на изпълнението. Благодаря. Сега мисля, че вече може да приключим дебата. Това беше последната точка по същество в нашия дневен ред. Благодаря на комисията за участието. Благодаря на колега за участието в дискусията. Следващата точка в дневния ред е да приемем решенията на координаторите. Получихте решенията. Имате ли възражения? Не. В такъв случай, в случай приемаме решенията на координаторите. По точка разни има ли някой? Господин Ван Нестерой го няма, следователно никой няма предложение за точка разни. При това положение само ще ви напомня, че следващото ни заседание е утре, заседанието Реги Котер, след обяд от 14.30 в сградата на Комитета на регионите, а следващото заседание е в сряда 9 ноември от 15 часа и продължава на 10 ноември сутринта. Това беше последната информация от мен. Председателката благодари на преводачите за помощта. Закрива заседанието за днес.